Okay, good morning, everybody. Добър ден. Виждам, че имаме гости от бългийските въоръжени сили. Добре дошли. Току-що ми казаха, че имате известни затруднения, защото групата ви е по-многобройна, отколкото а, а, първоначално сме смятали. Ще говоря с организаторите. Тук колегите отзад май има още свободни места. Ще опитаме да намерим <clears throat> всички е, места за всички. И също така, предполагам, ще ви е интересно по-нататък в програмата имаме включена темата за безпилотните летателни апарати, така че е хубаво да има хора, които желаят да слушат и да можем да ги настаним. И така, първа точка, размяна на мнение относно препоръка на Европейския парламент до съвета във връзка с проекта за насоки на Европейския съюз за насърчаване и защита на свободата на религията и убежденията. Това е първото, първата размяна на мнения а, по темата. Разбирам, че текстът е бил предоставен вчера късно след обед. Всичко, съдържащо се в препоръката, се прави с много а, бързо, а, с кратки срокове. Искам да припомня на колегите, че а, през декември първоначално трябваше да се подготви текста и ние винаги оставаме някъде. А, между чупка и наковалнята, дали трябва да се вместим някак и да напишем този доклад или не. А, сега се предполага или през май, или през юни да се предложи за приемане и още не е сигурно. За да може да допренесем и ние в тази процедура, ние искаме да направим една препоръка, а, но малко е странно да се налага така прибързано да се действа. От нашата група от НП госпожа Андрекини е, е докладчик. Госпожа Андрекене, вие поискахте дали, е, да проверим дали може да преминем към за ускорена процедура. В бюрото на ФЕЦ поиска първо да се запознае с а, случая и казаха, че а, малко е вероятно да успеем. Значи ще се опитаме, но едва ли. А, може би греша, но струва ми се, че ако нещата не се а, <clears throat> не свършат като подготовка до декември, май ще остане за юни. А, на 19 марта при закрити врати се запознахме с проекта на насоките, а, изготвени от Европейската служба по външни въпроси. Представихме а, също копия на всички членове на подкомисията по правата на човека. Получихме коментари, след това изпратихме писмо в този смисъл на Европейската служба по външни въпроси, за да знаят а, как текат нашите дебати. Аз мисля, Добре е, че а, вече имаме като официална гледна точка, в а, не, като официална точка в дневния ред а, тази размяна на мнения, а, защото смятам, че е важно да се насърчава и защитава свободата на религия и убеждения и е добре да има възможност да допренесем за формирането на съдържанието на тези насоки. Така, госпожа Андрекинен, може би да ви дам думата като начало. Благодаря, госпожо председател. Миналата година Европейската служба за външни е, действия започна разработването на нови насоки за насърчаване и защита на свободата на религия или убеждения. А, идеята а, за това бе за пръв път документирана, просто припомням колеги, в, а, е, през 2009 година в 2009 година излезе един доклад за състоянието на човешките права. После бе споменавана нееднократно. Съветът прие решение да приеме а, такива насоки в новия стратегически план и плана за действие за правата на човека от 20 юни 2012 година. Най-сетне проектът на насоките е завършен или почти е готов и вече е време да представим нашите препоръки. Основните е, идеи в препоръките на парламента е да привлече внимание на съвета, комисията и външната служба на, към темите, които се отнасят до свободата на, за, на религия и убеждение и трябва да бъдат пояснени, да им бъде обърнато повече внимание и също така да се обърне внимание на някои от насоките, които са по-деликатни. Що се отнася до структурата, а, насоките а, имат своята структура и доклада я отразява. Искам да обърна внимание на някои части. Дефиниции размерно свобода на словото, колективни измерения на свободата на религиите или убеждението, които са по-сложни по същество. Успехът на прилагането на тези насоки ще зависи от това колко ясно са формулирали определенията на основните термини. Затова ще помоля колегите да насочат вниманието си към тези части и да предложат своите идеи. Що се отнася до графика, ако спазим първоначалният индикативен график, то тогава до 8 май ще трябва да се подадат предложенията за изменения, доколкото разбирам. След това на 16 май в подкомисията, на 30 май а, в а, комисията и на 2 юни на пленарно. Аз бих а, се радвала да се спази този график, но предвид на последните новини, най-вероятно на 27 май ще трябва да се приемат насоките от съвета, което означава, че нашите препоръки ще бъдат закъснели. За това ви предлагам да работим по-ускорено и на 16 май заедно с Афет да гласуваме и нашето становище. Съгласно вижданията на политическите групи, приемането на препоръката може да се планира за, юнската, за майската сесия. За това ви моля да се мобилизираме, за да може да допренесем за формулирането на препоръката на съвета. А, що се отнася до съдържанието на проекта за препоръка, то текстът беше предоставен вчера. Споменах въпроса за съразмерността, както е посочено в, в проекта за насоки, съгласно международно приятите принципи а, и проявите на а, свободата на а, религия и убеждения могат да бъдат ограничавани само в необходими случаи чрез а, закон в случаи, в които се гарантира сигурността и морала. Същевременно трябва да се постигне добро равновесие между различните фактори. Това го засягам в моя текст. Накрая, съразмерността като принцип трябва да намери по-видно място в насоките. Друга важна част от насоките, както се признава от международните принципи, настойниците или родителите имат задължение да възпитават своите деца съгласно а, техните а, виждания. Не бива децата да бъдат принуждавани да а, посещават и да, да бъдат обучавани, възпитавани в принципи на религията или убежденията, без а, при, а, за това да има волеизявление на родителите или <clears throat> на настойници и този принцип трябва да се отстоява и да има санкции в случай на нарушаването му след това. Що се отнася до военната служба и правото на това да се изразят възражения срещу задължението за военна служба по съображения свързани с убежденията смятаме е, по този въпрос, че трябва да се отчете мнението на неправителствените организации. Техните идеи бяха много важни и при оформянето на текста, но ще бъдат още по-важни, когато става въпрос за прилагането. За това в а, своята дейност делегациите на Европейския съюз трябва да поддържат е, връзки с тези неправителствени организации, за да могат да следят е, и да сигнализират за е, в случай на нарушение на тези свободи. Освен това, съгласно член 36 на договора за Европейския съюз, Европейския парламент трябва да участва в наблюдението на спазването на тези насоки. Според нас това препоръчваме. Първият проверка трябва да стане не по-късно от 3 години след влизането им в сила. Трябва да се направи нов анализ на състоянието по отношение на нарушението на, та, на свободата на религия и убеждение в някои държави. Това е основното, което исках да споделя с вас. Ще чакам да получа вашите коментари и предложения за изменения към проекта за препоръка. Благодаря. Благодаря, госпожа Андрекини. Давам думата за коментари. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Искам да благодаря на докладчика, защото споделям основните насоки в доклада. Държа да го подчертая, защото е вярно, че понякога съм доста критична. Искам също така да я благодаря, че предварително ми информира за сроковете, защото и аз бях получила такава информация за това, че съвета може да приеме тази препоръка в края на май. И ако е така, нашия доклад наистина няма да бъде ефективен, ако се приема чак през юни, и ако не е безполезен. Независимо от това, този доклад се отнася до свободата на религия или убеждения. И ми се струва, че липсват някои изменения, някои елементи. Свободата на религия и убеждение е също свобода да вярваш или да не вярваш. Точно за това говорим за свобода на религия или на убеждение. Това е и право да промениш вероисповеданието си. И този проблем е съществен в някои страни. Друг елемент. Доста съм объркана с понятията колективно право и колективни права, предпочитам колективни свободи, които се упражняват колективно. Защото религиозните свободи, включително и във връзка с това, което казах преди малко, а, е, наистина е, е важно понятие а, е, в колективното упражняване. Тоест, остава се възможност за всеки да упражнява това право както иска, т.е. да влиза или да излиза от дадена религия, ако желая. И накрая имам въпрос, свързан по-скоро с редакцията. Може би е въпрос, свързан с известно разбиране. Въпросът ми е свързан с дискриминацията, когато засяга семейни или социални закони. И вие пишете в контекста на правата върху децата, родителските права или законово уредби, свързани с брака. Може би трябва да ми обясните. Може би аз самата доста се ограничавам заради доста тежкият дебат, който съществува в момента във Франция, но ми се иска наистина да изчистим всякакво възможно недоразумение в тази област. И накрая, лично аз съм сериозно привързана към разделянето на а, религиозната власт и политическата власт. А, за мен а, светското е нещо много важно, но светското не е идея срещу религиите, а точно обратното. Светския принцип е принцип на толерантност, на съвместен живот и мисля, че и тук бихме могли да намерим някакво съгласие, за да изведем напред известен брой ценности. Знам, че има проблеми с превода зад всички тези понятия, защото тази идея за светски принцип е трудно преводима на някои езици. Благодаря. Благодаря ви. Сега, колегата от Зелените в Палестина, така че ме помоли аз да ви запозная с мнението на групата. Та, да, също смятаме, че е много градивно, градивен този доклад и няколко изменения, дребни изменения, ще ви представим в писмен вид. Ще спомена обаче три от тях. Първо предлагаме по част Е от преамбюла да споменем и тези, които не изповядат някакви а, вярвания. След религиозните а, малцинства трябва да ги включим и тях като обект на дискриминация. Също е добре, и е това го споменахте, да се включи и един текст за а, осъзнат отказ или възражение по-скоро. А, после в писмото, което сме е, изпратили до службата за външна дейност, имаме цял абзац за това, може да ви го дадем. После имаме един раздел М, който е за обежището. Там може да се каже, че Европейския съюз трябва да дава пример в опитите си да приема беженци, които са преследвани поради религиозните си убеждения. И накрая предлагам да се включи текст за дейностите на Европейския съюз в многостранни форуми по този въпрос. Това е от зелените. Има и други по-древни препоръки, които ще ви представим в писмен вид. Има ли някакви други коментари? Тогава ще дам думата на службата за външна дейност. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви във всеки случай за цялата тази информация. Госпожо докладчик, благодаря за представянето на темата. Естествено, тази сутрин сигурно няма да навлизаме в подробности на основните насоки, но какво искам да кажа, защото сме в публично изслушване, нека кажа, че вече имахме публичен дебат с парламента, обмен на идеи както с Комисия по правата на човека на 19 март имаше и заседание с секретарята на Европейската служба на 9 април по въпросите за свободата на религията и убеждението. Освен това сме получили писмени коментари вследствие на изслушването на затворени врати на 19 март. Всички тези е, данни и сведения се разглеждат много внимателно от Европейската служба. Знаете, че имаме и изслушване и на представители на гражданското общество, на 19 октомври и на 27 март. Доста задълбочено разгледахме всички тези въпроси. Вие също го казахте тази сутрин. Приемам с право, госпожо депутат, вашата загриженост да напомним, че факта да си свободен, да а, вярваш и е и, и свобода да не вярваш, това трябва да се напомни ясно, така както е напомнено и в основните насоки. Това е елемент, който наистина се опитваме да продължаваме да засилим преди приемането на този текст. Едно кратко уточнение още по сроковете. В момента има дискусии в рамките на държавите членки, около очертанията на тези основни насоки и последните изменения, които трябва да се внесат. Работната група по правата на човека на съвета се събра в Дъблин миналата седмица, пак ще се събере групата Кохом в началото на май, за да обсъди въпроса. Като целта ще бъде, мога да ви го кажа днес, да се приемат тези основни насоки на съвета на външните работи през юни, а не през май, за да може наистина да остане а, е, достатъчно време. Това е. Благодаря във всеки случай за цялата тази информация. Разбирам, че за вас работата предстои, но все пак вече е, размислите вървят напред. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожа Андрекина. Искате ли думата за заключителни думи? Благодаря, госпожа председател. Първо искам да благодаря на всички колеги за коментарите и въпросите. Ще дам отговори на някои от тях. И аз мисля, че когато се говори за свобода на религиите и вероизповедания, това включва и свободата да не се вярва в нещо конкретно. Сега после по въпроса за семейно-правната законодателна рамка. Този въпрос трябва да го отразим, защото в някои страни а, а, няма право на брак за хора, които принадлежат към различни религии. Също в тази връзка в тая тема се включват и насилствените бракове. Има някои други деликатни въпроси. Госпожо Лохбилер, това, което вие споменахте, са много важни а, теми и ще се радвам, ако ми изпратите в писмен вид предложението си. Правото на отказ от военна служба по етически съображения, въпроса за а, убежището, беженците по религиозни причини. Много важни теми са сега. Днес е първи обмен на мнения по проекта ни за доклад и е, с радост ще разгледам всички предложения за изменения на колегите. Ще се опитам да включа максимален брой от тях в доклада. Благодаря, госпожо Андракина. Както каза службата за външна дейност, най-вероятно през юни ще е готово всичко, така че има достатъчно време. Също аз ще, ще запозная партньорските организации, докъде се, ще разберат държавите членки, докъде се стигне по тези въпроси. Втори обмен на мнение на 16 май. Гласуването в Комисията по външни работи е на 30 май с предвидено а, приемане на пленарно заседание на 13 юни. Измененията трябва да се внасят на английски, защото нямаме време. И сега втората точка от днешния дневен ред. Ще говоря на немски. И така преминаваме към втората точка от дневния ред. Организирахме съвместно с комисия СЕДЕ, мисля, че за първи път организираме съвместно с тях заседание. Това е нещо положително според мен. Може би не става ясно на пръв поглед, но всъщност тези две комисии наистина имат доста съвместна работа въпрос за сигурност и отбрана. Например, положението в някакъв регион или в някаква държава след въоръжен конфликт, борбата срещу ненаказуемостта на престъп... военните престъпници. Освен това, при конфликти въпросът за защитата на правата на човека продължава да стои така че е ясно, че имаме съвместна работа с тази комисия. Днес ще е, говорим за технологичен напредък, за използването на дроните или на е, автоматизирани военни роботи, защото използването на тези технологии предизвиква въпроси, свързани с правата на човека. Госпожо Николай, добре дошла и сега ви давам думата. Thank... Guest, on behalf of the... Благодаря ви. От името на Комисията по сигурност и отбрана и аз искам да ви благодаря за това, че сте се събрали днес тук. Това е първото ни съвместно заседание. нямаме никакви традиции в съвместните заседания, но се надявам и в бъдеще да продължим да си сътрудничим, защото въпросът за безпилотните самолети е от голямо значение за всички нас. До сега не сме разглеждали измерението на правата на човека при използването на безпилотни самолети в военни действия. Но разглеждали сме въпросите на промишленото производство, разузнаването и въоръжените атаки. Сега, има определено етичен, етично измерение и във всичките тия дейности, които аз изредих, се използват безпилотни самолети. В Европейския съюз не се водят обширни дебати за правата на човека във връзка с ползването на безпилотни самолети в областта на отбраната и сигурността. Мисля, че това е първият такъв дебат, но се надявам да не си останем само с него. Защото трябва да продължим да разглеждаме тая тема, за да, получ... да постигнем някаква обща цел и да създадем една ясна рамка за ползването на безпилотни самолети в отбраната и сигурността. Благодаря ви още веднъж, е, че се отзовахте на поканите ни. Приветствам всички на изслушването и е, може да продължим. Надявам се разливането на кафето да не ни отвлича вниманието прекалено. Първо ще дам думата на господин Нилс Мелцер, който е а, старши консултант и, и а, научен сътрудник в Женевския център по политика на сигурността, също така а, председател на а, направлението по международно хуманитарно право. Заповядайте. Благодаря. А, извинявайте, че закъснях, ама знаете как е движението в Брюксел сутрин. А, както и да е, най-сетне добрах. И така за мен е удоволствие да говоря пред вас а, днес а, и а, да обсъждаме темата с колегите тук. Съвсем накратко ще ви запозная с а, някои от а, а, заключенията, до които съм стигнала в моите проучвания. Ако имате въпроси, моля, а, задайте ги, разполагате с писмения текст. През последните години използването на дрони и други безпилотни автоматизирани системи за въздушни удари се използват значително и постигат значителна степен на независимост. Днес във всички среди, в които се водят военни действия, се използват такива автоматизирани системи по море, по въздух и по вода а, като се предполага, че в бъдеще те ще се използват все по-широко. Работ... Роботиката ще се интегрира в целият спектър на въоръжените сили и силите за сигурност. В момента оперативните дрони и роботи са едва първо поколение на такива роботизирани системи приличат на самолетите, които са ползвани през Първата световна война. Тоест, това е началото на технологията. Те са доста бавни, доста уязвими и зависят от това да бъдат управлявани в реално време. Те не се, е, се поставят обаче под разработките, които в момента се подготвят. Ние получаваме информация, те ще могат да осъществяват на сложни маневри автономно, без човек-оператор, ще могат да излитат и кацата от самолетоносачи и така нататък. Говорим а, за системи, които са а, от а, размер а, на 16 грама, размер колкото е на една птичка, изглеждат като птички, а, махат с крила, могат а, да а, ръсят отрова до свръхзвукови ракети, които могат а, да нанасят удари по цялото земно кълбо за по-малко от часа те си, могат да се използват за обезопасяване на опасни самоделни взривни устройства или за сапьорски операции, но могат също така да се използват в военни действия. Говорим на последно място за системи, които могат да управляват цели ята от стотици безпилотни летателни апарати. Това не е научна технология научна фантастика. Това е реалността, която в момента е обект на разработки. Процесът е не невъзвратим и според мен това може да доведе до прелом в технологията на военната техника, съпоставима с изобретяването, например, на интернет. в момента а, правните аспекти на дроните не са получавали дължимото внимание. Когато обаче роботите бъдат въоръжени, те започват да поставят важни въпроси в сферата на правото и политиката. По отношение на правото за използване на сила, използването на а, безпилотните роботизирани системи, те могат да се използват, а, ако се използват а, на територията на други суверени държави се поставя въпрос не само свързан с международно хуманитарно право и правото на, на правата на човека, но и на хартата на ООН. А, съгласно тази а, харта а, не, а, има доста неясноти и а, това поражда много спорове. Някои от тях се отнася до това доколко е законна като цяло военната роботизирана техника, а други до законността а, на начина по който се използват а, а, тези роботизирани системи. Важно е да правим разграничение между двата правни спора. В момента има много спорове. Само някои обаче от тях се отнасят до роботизираната техника. Много от въпросите се задават и в други а, сфери на а, правото по отношение на военните действия и на сигурността. Като, например, какво означава въоръжане въоръжен конфликт, каква е разликата между пиратство, тероризъм и въоръжен конфликт конфликт. Това не е въпрос, който касае само роботизираните системи, но е важна част от дискурса. Като редица други въпроси, като например кой представлява законна цел при въоръжен конфликт или какво е приемливото ниво на косвените жертви сред гражданското население. Това са все въпроси в този контекст. Конкретно обаче за роботизираните системи, по какъв е, по какъв начин нарастването на компютъризацията се отразява на правната отговорност на командването или операторите, когато една система се а, оперира дистанционно, без пряка намеса на човек. Друг важен въпрос. Какво е допустимото ниво на автономност предвид на забраната за употреба на оръжие с, с, с неразличителна способност по отношение на пораженията? Тоест, трябва да се направи оценка на косвените щети, причинени на цивилното население. Това а, общо състояние на несигурност се отнася до съответните правни отнования, Заедно с бързото навлизане на технологията на дроните и а, това, че а, в сегашните политики липсва възприятието поне за прозрачност и яснота, поставя въпроси за опасността за подронване на законовия ред и на цялата международна обстановка по отношение на международната сигурност в правен аспект. Необходимо е да се зачитат тези принципи на прозрачност и законност, която се използват тези роботизирани системи. В моите препоръки определям, че едно от най-важните предизвикателства в момента е именно липсата на прозрачност по отношение на прилаганите политики е, при използване на дрони. Коментирам политиката на Съединените щати в по-общия контекст на взаимоотношенията и с Ал-Кайда и други въоръжени групи а, като цяло се поставя под въпрос а, концепцията за отговорно а, и използване за законност и отчетност. Съединените щати трябва да ги прилагат при разработването и използването на тези системи. За това в Европейския съюз това трябва да е изрична част от политиката. Това трябва да се отнася и до политиката, която прилагат отделните държави членки. А, тук трябва да се включи и подкрепата и взаимодействието с други държави във връзка с тези системи. Произръчността трябва да се определя от легитимният интерес в областта на сигурността на държавата, разбира се, но винаги трябва да има възможност за независим надзор, както изискват принципите на демокрацията и законността. В края на краищата нашите общества се основават на принципа на демократичния надзор върху въоръжените сили. На второ място, паралелно с отговорността и прозрачността като политика, политика, бихте могли да започнете един междуправителствен диалог, за да се постигне меж... с цел да се постигне международно съгласие по отношение на условията, при които може да се използват тези роботизирани системи. На второ място, е, границите в етично отношение, където да се допуска в бъдеще да се използват автономни а, роботизирани системи. Е, за да може а, това да има резултат, то трябва да включва в широк диалог не само представители на всички държави, но и съответните промишлени комплексни, комплекси, въоръжените сили, организациите на гражданите. Що се отнася до постигането на консенсус за това докъде иска а, международната общност да се стигне в позволяването на употребата на роботизирани системи, ще зависи, разбира се, а, от този процес. И след това вече Европейския съюз би могъл да работи за приемането на норми, международноправни норми, които да бъдат с задължителен характер или незадължителни под формата на кодекса. Но не става въпрос да се заклеймяват или демонизират безпилотните системи. те понякога изпълняват изключително ценни функции, като например в сапьорски операции и така нататък но същевременно има и рискове свързани с хуманитарното право, когато се позволява автономното им използване и специално в връзка с конкретно набелязани цели. Това е като общо на моето виждане. С удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси. Благодаря. Е, Благодаря, господин Мелцер. Искам да ви обърна внимание, че става въпрос за обобщени бележки. Нашата комисия поръча пълно проучване. Имате достъп до него. Достатъчно е да се обърнете към секретарията. Сега ще дам думата на всички експерти и след това ще открием разискванията. Какво ми се стори интересно? Вие говорите много за прозрачност, че има необходимост от прозрачност. Постоянно говорихте за армията, но в нашата комисия по правата на човека ние знаем, че от момента, в който се говори за политика на сигурност, от момента, в който се говори за война, от момента, в който специалните сили по някакъв начин са засегнати, нещата се осложняват. Сега, господин Бен Емерсон, специален докладчик на ООН в областта на тероризма и правата на човека, нека да кажа, че за втори път господин Емерсон посещава парламента. Наши депутати бяха организирали семинар по тази тема и мисля, че точно по този начин можем да подхождаме по-добре към тези сложни теми. Господин Емерсон, заповядайте. Um, all... Благодаря на председателите и на двете комисии за това, че ме поканихте да говоря на това изслушване. Като специален докладчик на ОНЕ по въпросите на борбата с тероризма и правата на човека. През тази, тази година, по-рано, обявих е, старта на едно е, разследване на ползването на безпилотни самолети и други видове дистанционна технология при противотерористичните операции, най-вече по отношение на риска и мащаба на цивилните жертви. Мисля, че е много важно да започнем да определяме, да задаваме някои основни параметри. параметри. Нилс преди малко спомена, че много бързо се развива технологията в областта на роботиката. че в, непостр... в непосредствено бъдеще е, ще могат да се вземат решения, автоматизирани решения за отнеме на човешки живот. Аз обаче няма да говоря за е, това. По-настояще никоя, никоя държава няма достъп до такава технология и не се опитва да защити, да оправдае ползването на такава технология в конфликти или в борбата с а, тероризма. Поради етическите а, проблеми в това да се а, преотстъпи отговорността за вземането на решение за отнемане на човешки живот на машина. Има доста преливане между е, конкретно оперативните и стратегическите е, цели, но по настоящен това не стои като е, правен проблем. Сега, много е важно да се разбере, че е, безпилотните, безпилотните самолети не са оръжие сами по себе си. Те са, е, те са транспортно средство. Има много хуманитарни приложения на Е, безпилотни самолети. Така че е, нелепо би било да се твърди, че самата технология, сама по себе си е, е заплаха за правата на човека. Оръжията, които могат да се доставят чрез е, безпилотни самолети, могат да отнемат човешки живот, но не безпилотните системи сами по себе си. след малко ще поговори за тези оръжия. Сега, третия момент, който трябва да подчертая в самото начало е, че докато има, макар и да има някои видове оръжия, които по, собств... по естеството си не могат, не са в състояние да разграничават цивилните граждани и военизирани групи, самите самите а, безпилотни а, самолети не са а, част от тази категория. Както са, например, а, мините, както и а, ядреното оръжие. Но безпилотните самолети не са сами по себе си неспособни да разграничават цивилно и воинстващо население. Така че това са основните отправни точки, е, от които, на които трябва да стъпим, за да разгледаме въпросите, които са поставени пред нас. Е, отчетността е, в тази област е най-наболелия и най-важният въпрос. Не знам кой от американското правителство реши, че е добра идея да да се повери на една тайна служба. Никоя тайна служба няма да признае или да отриче е, съществуването на някаква програма. Не знам кой реши именно на ЦРУ да възложи тази международна кампания. Поради това кампанията се превърна в една от най-строго пазените тайни – военни тайни. Политиката в САЩ обаче е, озря, макар и бавно, до положение, при което при което е, отказ за публични дебати по отношение на политиката, на противотерористичната политика, бе заменена от ново положение под натиска, е, на, под обществения и международния натиск. Обществен натиск. Много държави, най-вече е, държави членки на Европейския съюз, е, трябва да настояват на прозрачност. С повече прозрачност ще можем да получим по-ясни обяснения, ще получим отговори от САЩ за правните основания за ползването на а, така наречените целеви екзекуции с а, безпилотни самолетници като част от противотерористичната стратегия. Сега, какви са според тях основанията? САЩ смята, че участва в нова форма на въоръжен конфликт, който не спада а, в. А, не спада към а, съществуващото в международното хуманитарно право, правото на войната, военното право, така да се каже. Женевската конвенция е писана в момент, в който технологията на въоръжените конфликти е била в зародиш в сравнение с сегашното състояние на нещата и по-специално в момент, когато естеството на въоръжените конфликти се е характеризирал с военни фронтове, с географски сблъсъци, сблъсъци, спорове за територии. В момента, в момента в цял свят се водят въоръжени е, сблъсъци от разпръснати, но взаимосвързани групи на организации с общи мотиви и общи цели – групи, които не познават и не признават международните граници и международните правни актове. Така че стратегията твърди, че е трябва да се преосмисли международното хуманитарно право. САЩ нарича това преобразуване или превод на съществуващата рамка. рамка. Други биха, биха твърдели, че не става въпрос толкова за превод или пренасене, а по-скоро реконструкция на съществуващи принципи. Така, щото да се обхванат новост, новостите е, в е, технологията. Така че е, САЩ смята, че участват в нещо различно от международен въоръжен конфликт. Това е конфликт с Алкайда и свързаните е, групировки. Не може да се каже, че е национален, не може да се каже и, че е международен, защото не е между две държави. По-скоро е транснационален, защото, а, е, защото силите на врага е, са развърнати на различни места по света. Затова САЩ приема, че може да използва смъртоносно оръжие срещу всякаква организация, която е Алкайда или е, съюзник на Алкайда. Навсякъде по света Ясно е, когато се каже, но това води до много сериозни допълнителни последици. Сега, САЩ, разбира се, е, е първенец в света е, по развръщането на такава технология извън границите си. Няма е, конкурент в международен план, освен Израел. В момента обаче сме на етап, в който редица други държави е, започват да придобиват е, е, оръжейни системи от този вид. В Великобритания вече има, Франция и Германия също са е, е, в процес на придобиване и разработване. Както каза Нилс, е, тази технология се разпространява експоненциално е, Предимствата от военна гледна точка са безспорни. Ефективността е много висока, риска практически не съществува. И това е едно технологично развитие, което е необратимо. Това е нещо, което света вече трябва да приемем. САЩ обаче дава един анализ, един, е, едно правно, правна обосновка на ползването на тази технология, която е абсолютно нова – Никоя друга държава до сега не е приела или не е признала такова основание. Затова в момента има, имаме масово успорване в международната правна общност извън САЩ. От друга страна, САЩ могат да си зададат въпроса. Ако другите, другите не са съгласни с нас, ако другите държави не са съгласни с нас, защо, защо не си кажат ясно? Защото ние приемаме, че мълчанието е знак на съгласие. С други думи, САЩ съвсем ясно показаха, че като почне да се дава повече прозрачност за правните основания, като се прехвърли отговорността от ЦРУ в, към Департамента по отбрана. Като се даде повече отчетност, САЩ ще очакват света да се опита да успори това правно тълкуване. И ако няма възражения, САЩ ще приемат, че тяхното тълкуване се приема за нов принцип на международното право. В международната правна общност има много спорове за това какво означава съгласие, какво изисква едно съгласие. Но едно ново тълкуване на международното право може, може да се превърне всъщност може да получи този статут на, на, на нов принцип, просто на базата на мълчание. Независимо дали точно така ще стане, САЩ ще продължи да отстоява а, своето тълкуване за правното основание. Та, моето послание към вас е, както каза и Нилс, е, че е необходим а, спешно ни трябва международен диалог а, за политиката. Трябва да се стигне до консенсус по приложимите правни принципи. Трябва да се направят опити да се достигне до общо европейско становище, но най-вече държавите членки трябва да проанализират и публично да обявят собственото си разбиране и тълкуване на приложимите принципи на международното право. Ако се продължи сегашното състояние на нещата, на липса на политика в Европа, ще стигнем до е, едно недопустимо състояние на нещата. Това не бива да се позволява. Няма микрофон. Благодаря. Става въпрос за представителя на Фундацията за стратегически изследвания в Париж. Благодаря ви за мен е голямо удоволствие, че съм тук днес. Аз ще говоря в същата посока, защото споделям доста от това, което е казано, но може би ще внеса а, и някои нови елементи като експерт. Въпреки, че въпроса за дроните стана доста важен елемент от а, въоръжението на западните армии от през последните 20 години. Споровете, които възникнаха през последните 10 години, са свързани по-специфично с практиката на това, което наричаме targeting killings, а именно върху идентифицирани лица. Именно това, което се развива от правителството на САЩ и в частност от 2008 година насам. Всъщност това промени дебата – това го вкара в доста радикално различни измерения спрямо това, което се правеше преди това. Сега трябва да помним обаче, че съгласно последните изследвания, около 76 държави или притежават или развиват такава технология, свързана с дроните. И съответно този технологически въпрос не е нито специфично американски, нито дори ограничен до няколко развити държави. Напълно ясно е, че технологията на дроните е съществен елемент, ако не дори абсолютно необходим за провеждането на модерни военни действия и мисля, че такива ще се откриват, а и това е много важно от европейска гледна точка. Е, това ще доведе до дебат и в цивилната област, напълно легитимно, с право, но ще има и проблеми във връзка с сигурността на небето, например при употребата на гражданската авиация, всичко това ще са специфични въпроси, които не са предмет на моето изказване, но е важно да помним, че и тези въпроси ще се поставят. Разбира се, има напълно легитимна употреба на дроните, например при превенцията на, на природни бедствия, хуманитарна употреба и така нататък. Така че става въпрос за технология и точно това ще кажа първо, че това е технология, която се банализира и все повече и в военната си употреба, и в гражданската си употреба и съответно предизвиква цяла поредица от е, легитимни въпроси, както на национално равнище, така и на международно равнище, свързани включително и с е, ежедневния, е, ежедневието на гражданите, но и е, за сигурността на авиациите. Сега, във връзка с военната употреба на дроните, мисля, че би било доста полезно да си зададем правилните въпроси. И ще продължа именно размислите, започнали тук от предишните оратори, като напомня някои неща, които ми се струват важни за цялата тази дискусия. От една страна, дроните за надзор, които наистина много бързо се банализират, е, от много свръхлеките дрони до дроните на, на много висока е, височина – наистина се банализират. Докато военните дрони се ограничават само до употреба в някои държави, но вероятно и те доста се банализират. По-бавно, със сигурност, но вероятно ще продължи тази тенденция. Второ, и, и именно на това ще наблегна, защото ми се струва съществено, трябва да се направи разграничение между употребата в въоръжените конфликти, т.е. класическа употреба и вече употреба от специалните служби в борбата срещу тероризма, както преди малко и се напомни. Трети момент. И тук може би ще внеса известен нюанс. Не несъгласие, но лек нюанс. По употребата прекалено бързата употреба на понятието робот или средство, което не се съобразява с човешки елемент. Днес, включително и в дроните летателни апарати, включваме онези апарати, които се наричат на английски Human in the Loop. Тоест, технологията може да промени това измерение, но не ми се струва, че това е краткосрочен въпрос. Мисля, че трябва много да внимаваме, когато ползваме тези термини. А в същото време да напомним, че не става въпрос за това, че роботи а, летят на териториите и започват да обстрелват някакви мишени по решение само на роботи все пак става въпрос само за това да се засили известен надзор сред командването на държави членки. Тук не става въпрос за това роботи да натискат спусъка. Обикновено има достатъчно силно командване. Става въпрос просто за дистанционно управление. Когато става въпрос именно за обстрела на дрони, мисля, че през последните години имаме две различни ситуации едната ситуация, която според мен не е проблематична, е именно в контекст на война. От 2001 година дроните се използват в военни операции от класически характер с... на, военни, на военен терен. Така беше в Ирак, в Афганистан и в Либия. Срещу определен военен противник. Че значи там там възникват всички нормални класически въпроси а, е, за, военни, а, е, за военни операции, за косвените жертви, разбира се, но всичко това въжи и за всякакъв друг обстрел, за артилерия или за всякакво друго военно средство, което се използва във военните операции. Т.е. тук няма никаква радикална промяна на е, правния, стратегическия и всякакъв друг контекст. Т.е технологията на дроните по никакъв начин не прообразява целият този механизъм. В случай обаче на употреба на дрони извън идентифицирани военни конфликти, там вече наистина е, напипваме спорния въпрос. И ми се струва тук, че именно политиката е в сърцевината на дебата, а не е, технологията. Това, което се случи от 2001 година насам и най-вече от 2008, след малко ще ви дам няколко цифри, е именно развиването от страна на САЩ на една системна политика за употреба на дрони за целеви удари срещу лица, които са идентифицирани като военни противници, обаче на терен, който не е непременно терен, идентифициран като военен конфликт. Основно Пакистан, но Йемен, Сомалия също и се говори за един единствен удар в Филипините. Общо 350 удара са проведени в Пакистан, така са изброени от неправителствени организации – около 50 в Ямен, няколко в Сомалия и, както ви казах, един в Филипините. Тези удари водят до заличаването на между 2500 и 4000 цели и са довели до смъртта на 200 до 300 цивилни, въпреки че тези цифри са наистина спорни. Подчертавам, и това е парадокс, че тази политика се разви значително под администрацията на Обама. Шест пъти повече удари са извършени по време на първия мандат на господин Обама. Шест пъти повече, отколкото през цялото президентство на Буш. Този въпрос е твърде интересен че ударите чрез дрони са се превърнали в основен елемент в борбата срещу тероризма за настоящата американска администрация и играят много важна роля именно в политиката на САЩ за борба срещу тероризма. Сега във връзка с военните резултати. Американците твърдят с известен брой солидни аргументи, струва ми се, че това допринася за объркването на традиционните понятия в борбата. т.е. въвеждат се е, няколко термина за борба срещу Алкайда, които сега вече се въвеждат и за борба срещу тероризма. Т.е. обезглавяването на Ал-Кайда дава сериозни резултати в борбата им. Разбира се, това много трудно може да се прецени. Други обаче казват, че може да има отрицателни резултати, защото в зоните на ударите се е, насърчават е, се насърчава засилването на съсредоточаване на екстремистски групи. Искам да приключа с още няколко данни. Първо, тук съм съгласен и с преждоговорившите, нека да подчертаем, че не трябва да се смесва технологията и употребата на технологията, а именно стратегията и политиката. Първо, защото мисията на дроните, включително най-чувствителните, тези мисии могат да се ръководят по съвсем нормален начин Освен това, самата борба срещу противниците може да се води не чрез дрони, а чрез други класически средства, изпращането на снайперисти или други летателни средства. И това е важно. Самата технология не е проблематична от гледна точка на хуманитарното право. Е, може да се сравни, например, с е, мините. Обаче, цяла друга поредица въпроси възникват. От една страна, международната законност. Какво се случва с споразуменията с страните, където се извършват такива действия. И тук трябва да се разграничат страни като Сомалия, например, от една страна, където на практика няма правителство и това именно предизвиква сериозни въпрос. Йемен, където явно йеменските власти разрешават де-факто, ако не и официално тези удари, и Пакистан, където пък положението е доста нееднозначно. Явно военните сили в Пакистан са информирани за тази политика, но пакистанското правителство официално критикува тази политика. Втори момент, втори отворен въпрос за защитата на цивилното население. И ми се струва, че това е наистина централният въпрос от гледна точка на правата на човека. По този въпрос аз няма да изкажа някакво категорично мнение, до толкова доколкото може да се каже, че технологията на дроните, така както се употребява днес, не, не както преди 10 години, но днес може наистина да се определи целта доста точно. И ако погледнем удар по удар, малко по, как да кажа, клинично броя на косвените жертви все пак намалява. Но въпросът е все пак стои. В частност за определен вид удари, Signature Killings се нарича от американците, т.е. имате специфична идентификация на целта, на мишената и, и тя не се изисква за да се отправи удара. И накрая, трети основен въпрос. Въпроса за оператора. И ще приключа след 30 секунди. Въпросът за оператора. Тук сериозно разграничавам употребата от военните сили, които са задължени по правото за въоръжените конфликти и по този начин те трябва да се отчитат по тази точка и трябва да спазват е, военните права и съответно употребата от е, разузнавателните служби, които не са подложени на това, т.е. не, че нарушават непременно военното право, но за тях просто е невъзможно заради тайната на техните операции да се провери как действат. По този въпрос дебатите в Америка явно се провеждат и имам потвърждение от господин Бренан, че такива разисквания сега са доста остри и ще има отговор за една по-тясна правна рамка за американската практика. Остават доста висящи въпроси от една страна. Дали трябва международен дебат по въпроса? Мисля, че в тази посока е именно идеята, всъщност се връщам в началото на дебата, че тази технология се банализира, така че може да се окажем утре с страни, които не са наши съюзници и които се опират на американската практика и да ни обяснят, че те имат право да убиват техни противници, тибетски противници отвъд техните граници, например, или ирански противници и така нататък. значи можем да се окажем в такива проблематични положения. За това би било наистина, може би, необходимо да се установят международни правни а, рамки. Това е от моя страна и съм готов да отговоря на въпроси. Благодаря. Господин Грам, във вашето изложение ни говорите за цивилни жертви, а това не е нещо, което става от време на време. Това е доста редовна практика. Ние научихме през април от медиите, че е, седем цивилни лица са убити в Пакистан от дрон. Според е, данните е имало споразумение между пакистанските е, разузнавателни служби и американските служби. Тези убийства на цивилно население е, представляват е, за нас сериозна загриженост, особено в нашата комисия. Точно за това и даваме думата на експерти тук. И искаме да чуем какви са и е, правните възможности за, на засегнатите лица. Доста лица са убити вследствие именно на употребата на дрони. И така сега ще дадем думата на Хилари Брук Сталфер, заместник директор на Реприв Великобритания. Благодаря. Реприв е благотворително дружество. Ние сме неправителствена организация от Лондон и се занимаваме с злоупотребите, свързани с войната срещу тероризма. Започнахме с Гуантана. Гуантанамо и след това разгледахме на практика почти всички случаи на злоупотреба с сила в контекста на на войната с тероризма и както знаете, следващото голямо предизвикателство са дроните, защото както научихме от редица конференции, те дават възможности от един континент да водите война на територията на друг. и те се използват за разузнавателни цели, но имат и случаи на употреба, които не са свързани с борбата с тероризма. Хората, примерно, се притесняват от нарушенията на лични да има неприкосновеност и дроните ще стават все по-спорни. Един от нашите сенатори в Штатите, Ран Пол, каза, че той е, е разрешил и използването на безпилотните системи а, в случаите с атентата в Бостън и тогава питахме как ще ги ползвате на място да извършите на, на да проследите един отделен човек, който се е скрил в една лодка или какво. Тоест много са въпросите и много спорове са средоточени около използването им в военни действия. Мнозина вече говориха за това. Има ли правно основание използването на, дро... на такива системи а, а, по време на война? Дали може да се използват за а, действия, които да са равносилни на нарушаването на непрекосновеността на границите? Могат ли дроните да се използват, например, от разнователни агенции, ЦРУ, да речем, на територията на друга държава? ако е имало предварително а, съгласие, след това съгласието е оттеглено, променят ли се правилата за влизане в а, въоръжен а, сблъсък? Някои от тези въпроси се разглеждат вече и намират, а, или поне се им се търси отговор, като например а, в Европейския парламент, в Сената на Съединените щати и в Съвета за сигурност на ООН. Нашата е, организация, както и редица други неправителствени организации, проверят проявяват голям интерес към темата и особено в контекста на правата на човека. Основно ни, а, ние сме загрижени за влиянието на дроните върху цивилното население. Например, в а, а, Со, Сомалия, Йемен, а, в а, Пакистан неодавна имаше една конференция а, а, на която присъщащи и представител на ООН, който отговаря за мониторинг в Афганистан. Той каза, че са използвани дрони и въпросите остават а, актуални. В Афганистан дроните поставят подобни въпроси, но поне там а, нещата са на а, сцената а, пред очите на света. А, казва се, че а, е, въпросът ще е актуален и предвид на предстоящо оттегляне на войските от Афганистан. Дали, например, тези, тяхто присъствие няма да бъде заменено от такива автоматизирани системи. Нашата организация се занимава с страни като Сомалия, Например, защото а, прожекторите на а, световното внимание не са насочени към там. Там а, има а, действия, извършване с а, дрони, които са под а, управлявани от а, командването на Съединените щати в райони, които са много по-недостъпни, както географски, така и политически план. Те се отразяват на места, на които вече и без това има остра нужда от основна техническа инфраструктура. Имахме анкетьори, които отидаха на място и разговаряха с обикновени жители на Пакистан, на Йемен, които ежедневно трябва да живеят под опасността от дроните и резултати са ужасни не ограничавам тези коментари само до онези, които могат да станат жертва, те наречените косвени жертви от цивилното население. Така основната ни цел е да провеждаме пропагандни кампании за осъзнаване на незаконните и опасни аспекти на използването на дрони а, но и въпросите на а, корпорациите. А, дали корпорациите, които а, произвеждат дрони, а, всъщност поемат етичната отговорност за това, за, а, за което те могат да се използват. Това е въпрос, който е съотносим към всички производители на оръжие и оръжейни системи а, дроните се използват а, целодневно, казват анкетираните. А, те издават шум, кръжат над главата ви, понякога ги виждате, понякога не, но знаете, че ви наблюдават. А, жени и деца са, ужи, са ужасени от тяхто присъствие. Ежедневният ритъм на дейност е нарушен. А, родителите се боят да водят децата си на училища, училище, учителите да ходят да преподават. А, затруднения има в а, а, търговията и транспорта. И това в един регион, който и без това изпитва доста економически затруднения и недостатъчно развит. Никога човек не знае кой е минувача до него и дали не е на списъка за цело, целевите убийства или ликвидация. Хората, а, чието живот а, е така а, тясно свързан с, присъствието на тези дрони, никога не вижда тези списъци и чии имена са там или а, а, или кой ги вписва там. Те живеят в отдалечени а, зони а, на племенна организация. Пилотите, управляващи дроните, имат определена мишена. Примерно, те искат да оцелят някакъв човек, който смята, че живее в определена къща, но не знаят дали са го оцелили. А хората, отиват да разчистват поражението и тогава следва повторният удар. всъщност, а, има случаи, когато повторе, при повторено удар са пострадвали и представители на хуманитарни организации. Поради тази причина хора, а, които инак биха помогнали, се, плашени, се плашат да се притекат на помощта. Недоверието разкъсва тъканта на съжителството в тези общности. Хората подозират съседите, че те ги а, клеветят. А, а, има много слухове, говори се, че има някакъв чип, така го наричат, който се раздава на тези доносници, които ходят и ги разнасят и ги лепят по вратите на хората. Може само да се надявате, че няма някой съсед да ви залепи чип на вратата. А, също така проблеми има а, с ури, а, ударите на тъй наречените signature killings, т.е. вие не знаете дали това е то е човека, но има поне тези белези, т.е. сигнатурата на мишена. А, и така, хората а, се следят. Къде отиват? А, ходят да пият кафе, с кого ходят? Кой седи на съседната маса? Това са а, въпроси, а, които би трябвало да ни тревожат а, в тези общности. Никога не се знае какъв вид поведение предизвиква а, подозрения. Дали двама души в една, един автомобил е вече подозрително или чети, до, може до четирима. А, има голяма опасност а, за а, младежите а, и мъжете от 16 годишна възраст нагоре. А, пре, има, го казват, презумпция сред правителството на Обама, че ако сте мъж на тази възраст в тези региони, сте потенциална заплаха а, всъщност а, процента на убитите, които отговарят на това описание е много малък. Тоест, излязоха и две публикации, където е става ясно, че военните знаят, че не знаят. Само 2-3% от жертвите са наистина изтъкнати в водачи на такива военизирани групи. Това означава, че большинството от, от убитите, 2-3 хиляди души, са невинни. Може а, да а, си поставим тогава въпроса, не е ли необходимо предвид на тези данни да разберем кои са тия хора, 2-3% от 2 и 3, или 3 хиляди убити. И ние продължаваме да посещаваме места като Вазиристан, Сомалия и Йемен и да събираме а, разказите на засегнатите, на жертвите, очевидците на Европейския съюз трябва да послужи като противовес на Съединените щати, защото иначе, ако не се възпро... възпротивите, Съединените щати възприемат вашето мълчание като съгласие. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Штофер, за изказването. Сега имаме 5 минути за едно изявление от госпожа Мери Елан О'Конъл. Госпожа О'Конъл е преподавател по право, по международни механизми за разрешаване на спорове в института Крок в Съединените щати и е университет Нотърдам presentation on the subject of uh, targeted Sorry, uh, could you stop the video again? I think... Извинявам се, може ли за малко да спрете, да спрете е, клипа? Мисля, че ще ви трябват слушалки, защото не се чува достатъчно добре. Thank you very much for asking me to make this presentation on the subject of targeted killing. Благодаря, че ме поканихте да говоря по въпроса за целевите убийства бележките се основават на решението на подкомисията на Сената по правата на човека. През Йемен, през, в Йемен през ноември 2012 година са, са извършени първите нападения с безпилотни самолети. До сега над 4000 са жертвите, които е, е породил САЩ. 2-3 хиляди деца сред тях. Повечето са през първия мандат на Обама. Това, което е добре, че а, администрацията на Обама не твърди, че не е приложимо а, международното право, но имаме на лице е, погрешно тълкуване на международното право. Това, което става, са убийства извън конфликтни а, зони. Следните правни основания за правителството. Глобалната война срещу тероризма, второ самозащита и трето съгласие на страната обект на нападение. Първо, глобалната война. Всяко човешко същество има право на живот. Така че е, е, една държава може да отнема човешки живот в мирно време, тогава когато това е необходимо, Пълно необходимо в защита на други лица. администрацията на Буш няколко дена след нападението на 11 септември заявява, че САЩ е в глобална война срещу тероризма и започва военни действия срещу Алкайда, талибаните и други воинстващи групи. Президентът Обама критикува а, доста сериозно а, твърдението за глобалната война, но а, неговата администрация всъщност продължава да прокарва същата политика с друго име. Единствената, разликата, единствената разлика е, че е по а, непоследователна сега политиката. правния консултант Харолд Кол пред 2010 година заявява, че САЩ е във въоръжен конфликт с Алкайда и талибанските групировки, както и свързаните с тях сили. Това положение се смята за по-добро, отколкото а, бездействието, защото тероризма така също никога няма да приключи. Администрацията на САЩ обаче не напада хора в Германия, Обединеното кралство или в САЩ. Всъщност правното основание не се основава на това, че имаме в въоръжен конфликт в световен мащаб. Напротив, има атаки, които са насочени към по-слабите държави, онези, които са, не са в състояние да се справят с тероризма а, с, по начина по който е удобен на САЩ. Сега, президентите и правните съветници нямат право да определят понятия от международното право, като например въоръжен конфликт. Отнемането на живот има различни различни основания в въоръжени конфликти и извън въоръжени а, а, конфликти. Международното хуманитарно право е приложимо само във въоръжени конфликти. Европейския съюз е задължен да предоставя обежище на лица, които са избягали от въоръжени конфликти. Аз съм била председател на група, която се занимава с международните свидетелства, свидетелства в международното право за това какво представлява международен конфликт. И е ясно, че в международното право въоръжен конфликт е положение тогава, когато има две или повече въоръжени групи, които предприемат бойни действия целевите убийства в Пакистан, Сомалия и Йемен а, не са в рамките на тази дефиниция. Сега, второто а, основание, член 51, самозащита. Картата на ОНЕ залага определени, а, определени изисквания и минимално ниво, като две са основните а, а, а, изключения. Съвета за сигурност може да по изключение да а, позволи ползването на сила срещу нападение. Седма глава също така дава такава възможност при наличието на въоръжено нападение, докато не предприеме а, съвета за сигурност действия. Член 51 е бил критикуван еднократно от академичната общност в САЩ, но през 2005 година се препотвърждава и се приема в същия вид хартата на ООН от всичките страни членки. Международният съд през 2007 година ясно посочи, че самозащитата, самоотбраната е специален термин на международното право. Става въпрос за страна жертва, която, която се дава възможност да предприеме нападение срещу страна, която първоначално я е нападнала. Международният съд оставя възможност и за такава ответна атака спрямо група, която не може да се идентифицира с конкретна държава, но това става тогава, когато този недържавен участник в конфликта контролира де-факто дадена държава или голяма част от територията, както в Северен Ирак и талибаните в Афганистан през 2001 година. Необходимо е да се докаже, че има сериозно въоръжено нападение. Също така, отбраняващата се страна трябва да е в състояние да, да докаже, че ползът, ползването на военна сила е необходимо. Трябва да се докаже, че прибягването до да военна сила за самоотбрана няма да доведе до несъразмерна загуба на човешки живот или а, разрушителни последици. Някои твърдят обаче, че и при надвиснала или предстояща опасност може да се предприеме нападение. Това е продължение или тълкуване на принципа за необходимост. Той води началото си от 1842 година и потапянето на кораба Каролина. Тогава се посочва, че нуждата, необходимостта трябва да бъде непосредствена и непреодолима. В кореспонденцията не се използва термин като предстоящ. Министерството на правосъдието на САЩ обаче използва именно този термин, предстоящ, като го определя като, е, като такъв, който е, като при положение, при което не е необходимо от допълнителни свидетелства, че е, със сигурност ще настъпи дадено събитие. Много е важен доктира, доктрината Каролина а, за разбирането на принципа на, не, на необходимостта, но трябва да се чете заедно с, 4, е, с 51 член, а не вместо него. По-малки заплахи а, с, не предполагат а, прилагането на сила при самоотбрана. Съдействие с а, полицейски служби, да. А, а, ползване на помощ от а, съвета за сигурност, също да. И третото правно основание или оправдание а, съгласието. Там също има сериозни ограничения в международното право. Съгласието трябва да дойде от реалния лидер на страната и трябва да бъде под формата на покана от страната за съдействие във военните действия правителствата могат да използват военна сила срещу собствените си граждани само в случаи като, например, като гражданска война, както в Афганистан. Всяко ползване на военна сила за други цели е нарушение на правата на човека. Така че в заключение искам да повдигна един въпрос. Защо а, защо е, е, е толкова некачествен правния анализ на администрацията? Първо, в САЩ намалява осведомеността по публичното международно право. В много правни факултети няма преподаватели по международно, международно право. Има дори адвокати в Министерството на правосъдието, които са отрицателно настроени към международното право. Дори да имаше повече експертен потенциал, дори сред тези, които са специалисти по, в областта, а, крайна сметка правителствените, държавните а, юристи а, а, се опитват преди всичко да предоставят оправдание, а не реални, истинни а, правни съвети. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на а, всички експерти. Мисля, че в края на тази е, точка от е, дневния ред е, трябва да разгледаме и какво може да направи парламентът, за да се изкове, да се изработи една европейска политика в тази област. Първо, госпожа Гомес иска да вземе думата. Uh, Има такива дни, когато човек се скъсва от работа а, в парламента и от друга страна има дни, когато си питаме хората дават ли си сметка за това какво правим. Ние самите даваме ли си сметка а, за значимостта на а, нашата дейност. Но този днешен ден е ден, който иллюстрира е, наистина смисъл и значимостта на това, което правим. Ние трябва да направим нещо а, за да се а, овладеят нещата, да се спре ситуацията, за която говориха а, всички наши високо уважавани гости. Разбира се, мнозина от нас, особено в тази подкомисия, вече са доста запознати по темата. Нещата обаче придобиват съвсем различно измерение, когато се запознаеш така а, всестранно с тематиката, включително разглеждайки от различни гледни точки, като включително а, гледната точка, а, която ни представи а, и а, реприв а, мненията на а, място на засегнатите от а, тези а, случаи на използване на безпилотните самолети. Ние, аз съм една от а, а, депутатите, които предложиха включването на тази тема. И се радвам, че ем, успяхме да го направим съвместно като за, а, съвместно заседание между Комисията по сигурност и отбрана от една страна и под Комисията по правата на човека. Аз мисля, че въпроса трябва да се е, разгледа на ниво Комисия по външните въпроси и то колкото може по-спешно. Трябва да го направим заедно с колегите ни, които са е, членове на делегацията за отношения с САЩ. Виждам Сара Латфорд е тук. Тя ръководи нашата делегация а, за връзки с Съединените щати. Трябва да го направим заедно с тези колеги, колеги, които са член от трансатлантическия диалог в интерпарламентарен план. Трябва да си дадем сметка какво означава на практика тази ужасяваща политика на Съединените щати. Аз съм под... аз съм поддръжник на президента Обама, нищо, че не мога да гласувам за него, но, а, но въпреки това съм ужасена. Ужасена съм, защото на практика 6 пъти повече са тези на, а, нападения по времето на Обама, отколкото при Буш. Разбира се, това се дължи и, до степ... и с, на степента на развитие на технологията, но също така има абсолютно противозаконни основания, които на които се позовава американската администрация, когато осъществява тези програми за ликвидация на поименни цели. Аз, както казаха и нашите експерти тук, не демонизирам технологията на безпилотните машини. Тя не е виновна. Тя може да се използва за много добри неща по време на мисията в Конго 2006 година всички безпилотни летателни средства, тъй наречени БПЛА, бяха използвани за да се направи карта на населените зони в помощ на мисия, която беше там по, а, с мандат на а, ООН в подкрепа на демократичното провеждане на избори в страната. А, искам да задам въпрос на господин Гра и на други, може би. Ако може да говорите повече за, за гражданската общата употреба на БПЛА. А, и а, ако знаете нещо, и, и за нас това ще е важно да бъдем информирани и в този аспект. Та, аз смятам, че ние трябва да изискаме от правителствата и от институциите в Европейския съюз да заявят ясно позицията си, да не оставят безмълвно да се е, осъществява тази дейност на Съединените щати, която е абсолютно ужасна. Не става въпрос само за разпространението на тези машини и използването им в въоръжените конфликти. На практика това ще предполага и засилване на терористичната дейност, защото то рано или късно или вече даже води до засилване на активността по набиране на бъдещи терористи. Защото аз не искам, както беше казано, и други а, части на света и други групи общности, като например хора, които са за или пък съответно против каузата на, не да знам на кого, на тибетците и която и да е група, а, един ден да се добере до тази технология. Тя не е толкова недостъпна. Разбира се, има много сложни а, компютърни приложения, но има и по-лесни. И могат да си я намерят по някакъв начин и да пуснат нещо гадно, опасно някъде на територията на Съединените щати или на Токиона или тук и да кажат еми ето това е същото, което вие ползвате а, уж а, за добро в Гвинея Бисао. Благодаря. Госпожа Никола има думата. Благодаря ви. Според мен темата за дроните ни показва а, колко а, всепроникващо е присъствието и влиянието на развитието на технологиите днес, включително в ежедневието ни. Искам да направим разлика между а, дроните или БПЛА и а, тяхното използване, защото това е типичен пример за стоки с двойна употреба. Ако се използват само за граждански, цивилни предназначения, мисля, че е, всичко ще е наред. Никой няма да е длъжен да е, доказва, или да а, се чувства дължен да събира а, така подкрепа в а, а, използването а, за такива а, мирни цивилни цели. Мисля, че разширяването на международното право, разширителното му тълкуване ще е, включи използването им такъв смисъл. Първата а, сфера на, не, на нецивилна употреба, мисля, че беше за разнователни цели. За разнователната общност, според мен, тази употреба е приемлива. За мен най-големия проблем в този тип дейност е, аз мисля, че можем да възприемаме безпилотните самолети от този вид като равносилни на ам, на ракетите с а, дистанционно управление. Ам, и така можем да ги приравним към оръжия може ли да се каже, че тогава а, те биха се ползвали а, а, при а, война в класическия смисъл на думата? Или може ли да се намери място за тях а, в а, а, правната обосновка, която ползва Съединените щати, като например член 51 от хартата на ОНЕ, може ли наистина да се а, каже, че това е едно правно основание за американската намеса. Аз смятам, че не е така. Та това са няколко въпроса към нашите експерти от моя страна. Смятате ли, че е необходимо да се прегов... повторят преговорите за сега действащо международно право, за да може да се включи а, употребата на този нов тип оръжие, защото то може да е оръжие. И така, по отношение на съпоставката между класическата, класическото военно изкуство а, от преди 15-20 години примерно, но нещо поне е, у мен не буди съмнение, че правната рамка не може да догони развитието на технологиите. И това е друг проблем. И ние, ние сме международната общност и трябва да видим дали е необходимо да се предоговорят международните договорености. Втория ми въпрос, който искам да поставя е за използването на безплотните летателни апарати за граждански цели. Може ли по-подробно да ни запознаете с тази тематика? Има ли области, където използването на дроните би било полезно за економиката? Госпожа Копа. Благодаря. Аз искам да поздравя двете подкомисии, поедели инициативата за организирането това своевременно и така интересно изслушване. Темата е абсолютно важна. Абсолютно съм съгласна с Ана Гомес, че е необходимо да се вземе е, някаква резолюция и то бързо. Вчера получих е, писмо, подписано от представители на две правозащитни организации до Обам, президента Обама относно използването на дроните в войната срещу тероризма. В Европейския парламент членовете на парламента вече е, говорят с един глас а, по темата и казва, че това е нарушение на някои от а, предпоставките в, и положенията в международното право. Аз съм съгласна, защото това е важен въпрос. Трябва да се изчисти правното основание за използването на въоръжени дрони. А, президентът Обама заяви готовност а, да засили прозрачността на практиката на използването на тази технология с смъртоносни цели за гражданите в Съединените щати и по света. Ние искаме това да се направи, но искаме да се засили не само прозрачността, но и съобразяването с международните правни норми. Най-лошите, най-злите престъпници имат право на справедлив процес. И както казахме, е, както чухме, е, дроните могат да се използват само в контекста на въоръжен конфликт и държавите е, и воюващите сили са задължения под международното право да осигурят защита на гражданското население. Освен това има риск а, тези дрони могат да бъдат обект на износ и да попаднат в а, ръцете на когото трябва. Те трябва да бъдат обект на режима на а, контрол върху износа. Имам въпрос към господин Емерсен. Как оценявате а, ролята на Европейския съюз и на страните членки в тази дискусия. Вие какво бихте искали да направят европейските депутати, за да се изчисти и изясни въпроса за това къде са границите за използване на безпилотните самолети. Благодаря. Госпожа Латфорд има думата. Благодаря, е, госпожо председател. преди няколко седмици е, проведох неформални разговори с е, двама от ораторите ни днес. Е, много се радвам, много беше полезно това, което чухме от всички оратори. Искам обаче просто да напомня, че трябва да отговорим на призива на Бен Емерсън. Трябва, трябва да има европейски отклик на всичко това. Като това трябва да започне от националните парламенти, правителства. Аз ще се опитам да а, инициирам такъв процес у нас, Великобритания. Трябва да се подигне въпроса на пленарно заседание, да се даде начало на процеса и да се формулира отговор, отклик на Европейския съюз. Защото именно Европейския съюз заяви готовност да а, бъде начало на тази кампания про... срещу нарушаването на международното право. Професор Оконо каза, че има 4000 смъртни случая, 4000 жертви, от които 200 до 300 деца. Това само по себе си е много сериозна последица, но има и сериозна опасност за международното право. започва. Е, тук се, е, е, тук се ползва най-вече една правна доктрина от 1842 година. И мисля, че ние, като европейски депутати, сме задължени да достигнем до един съгласуван отговор на Европейския съюз. През последните 10 години, естествено, сме си създали много надежди за последователни становище на Европейския съюз, например, например по отношение на изтезанията, само че решенията ни остават незабелязани или се игнорират. Надявам се обаче да успеем да прокараме своя, своя отклик. След 2011 година Харо, предшественика на, Хар, на Харолд Кол, си сътруднича, сътрудничи с, с съвета и, и някои работни а, групи там. Има неформална кореспонденция. Припомнете ми, ако нещо пропускам, но, но тогава се правиха опити да се убеди Европейския съюз в правотата на подхода на администрацията на Буш който в общи линии е подобен. Става въпрос за глобалната борба срещу о, о, тероризма, като се пренебрегва международното хуманитарно право и Женевската конвенция. В крайна сметка е, Брюксел устоя, но по един мълчалив начин сега. Сега е, отговорът ни трябва да бъде много по-ясен, много по-видим. Та това е което трябва да, да остане като извод от днешната среща. Трябва да се опитаме да направим нещо, да се противопоставим и съм съгласна а, по отношение на всичките опасности, които бяха изтъкнати по време на разискването сутринта. Защото това поведение ще се обърне срещу нас и срещу САЩ, тогава, когато се стигне до, до, когато се стигне до масовото разпространение на а, технологиите, на, без, на безпилотните а, технологии. Госпожа Кромберг и после господин Танък. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с Ана Гомес. Това определено е много важна тема за деня. Сега по Войната срещу тероризма разни границите между войната и мира и мирните зони и зоните на конфликт. Започна първоначално да се говори за асиметрични войни и се говореше, че страната домакин на терористичните групировки е врага, така че може да се счита за вражеска страна. Сега се разширява дефиницията, определението на военна зона до всички слаби страни, където има а, войстващи групи. Пакистан, не, не е Германия, се каза в а, последното изложение. Искам да попитам експертите ни как могат да се разрешат тези правни проблеми. Мисля, че има два основни подхода. Единият е следния. Ако хуманитарното право е приложимо само спрямо а, на военни зони, тогава какво? А, трябва да разширим определението на а, военна зона ли? Или пък имаме два вида хуманитарно право. Такова, което се прилага в а, а, зони на конфликт, в а, военни зони и такова, което е приложимо отвъд тях. И ако е отвъд тях само за по-слабите държави ли се прилага или за по-силните? Ако може да кажете какво мислите по този въпрос. Аз съм съгласна с резолюцията, но на къде трябва да се стигне, стигне на къде трябва да вървим, какъв да ни е подхода в разрешаването на тези правни проблеми. Господин Танък сега, благодаря, госпожо председател. Аз друго яче гледам на нещата лично. Вчера бях на едно изслушване в подкомисията по отбраната, което се занимаваше с трансатлантическите зони за свободна търговия и търгуването на с оръжие. Така, Като цяло смятам, че ние споделяме ценности с САЩ и предстои да започнем да преговаряме по една от най-големите зоди за свободна търговия. Сега, аз не съм а, застъпник, защитник на САЩ, нито моята група не сме разглеждали тази тема задълбочено, но като цяло смятам, че а, има право САЩ, макар и това право да е оспорвано и че трябва да се обмисли. Асиметричните бойни действия са вече реалност е, и са е, породени от терористичната тактика, и то в такъв мащаб, какъвто не е съществувал в новата история. Тази тактика не се вписва в традиционното право, защото тези е, военизирани сили. Те не носят униформа, те не спазват Женевската а, конвенция в никакво отношение медицинска помощ, отвличат цивилни граждани, развръщат оръжията си в цивилни зони. И ако се здобият с оръжие за масово унищожаване, те ще започнат да ги използват безразборно, според мен, терористичните групировки. Така че това е един много комплексен въпрос. Трябва внимателно да се обмисли, но, но трябва ново, ново а, а, мислене, нова правна практика в международен а, план. Наистина трябва е необходим, необходим международен конгрес, необходима асамблея на ООН, за да се разрешат всичките тези въпроси и проблеми в международното право. Но разбира се, безразборното ползване на сила чрез безпилотни самолети също не е приемливо. Всяка, е, всяка цивилна жертва е нещо особено тъжно и нежелателно. И, и, и ние носим отговорност за моралните оправдания, за ползване на а, обеднен уран, на касетъчни мини и така нататък. Но всичко това са отделни въпроси, по кои, около които трябва да се развие законодателство. Сега, един въпрос, който искам да отнеса към нашите оратори. Погледнете Пакистан. Какво ще стане, ако там а, вземат превес а, терористите? Ако, какво ще стане, ако се здобият с ядрено оръжие? Каква заплаха ще е? Какъв ще е мащаба на заплахата за а, глобалната сигурност? Ако разполагат с а, а, оръжие, с което могат да обявят а, практически война на цялата планета. Това са мотивите на а, САЩ най-вече, но съм съгласен, че въпросът трябва да се разгледа много внимателно, но е необходим нов правен ред за това. Благодаря. Благодаря, господин Танок. Преди да дам думата на Европейската служба за външна дейност, и аз искам да отправя някои бележки. Аз съм европейски депутат от Германия. При нас се води един дебат. Министъра на отбраната поиска, поиска парламента да одобри предложение за въоръжени безпилотни самолети на Германия. Интересното е, че министърът на отбрана да обаче отложи искането си е, към парламента за това да се закупят безпилотни въоръжени самолети. Е, естествено, предстоят ни избори, но дебатите ще се водят чак до година. Това е, е в обществен план много важен въпрос, много важен за обществеността. Това е много важен въпрос от международното право, хуманитарното право, но а, като цяло се смята, че има едно ново измерение в него. И това ново измерение представлява сериозен обществен интерес. Нашата група мисля, че може да подкрепи такава резолюция от парламента, но под Комисията по правата на човека ще изпрати делегация в Пакистан, за да се занимава с нарушенията на правата на човека в Пакистан, но също така и да се запознае с положението на жертвите на нападения с безпилотни самолети. През 2012 година май месец посетихме Ямен. Това бе самото начало. Тогава, когато те се обърнаха с, с молба към САЩ, молба за помощ при борбата с Алкайда, която помощ да се окаже чрез безпилотни самолети. Сега, на, а, понеже обаче гра, а, цивилните жертви са толкова много, позицията на правителството се променя. Сега, сега се казва, че терористичните групировки също използват използват жертвите на нападенията с безпилотни самолетни като основен довод за, събиране на, за набиране на нови последователи. Сега ще изслушаме службата за външна дейност. Господин Тим Джонс има думата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, че организирате нещото изслушване и давате възможност на външната служба а, да заяви официално няколко неща. А, ясно е, както всички знаем, за нараства употребата на безпилотните летателни апарати а, в а, военни ситуации, как по-малко се използват в цивилни, както, а, например, споменатата от а, госпожа Гомес а, мисия а, по изборите в Конго. А, Както стана ясно днес, спорен е въпросът за употребената им в правно отношение, като се има предвид, че са били използвани за, подозри... за ликвидация на лица, за които се подозира, че са терористи. Ние нямаме официална позиция по този въпрос и това, което мога да кажа на този момент е свързано с позиции, които а, имаме и могат да а, имат връзка към дебата. Така, например, да се разделят различните елементи а, в политиката, а, технологията, употребата и правната рамка. Тези неща не трябва да се спазват и трябва да внимаваме, да не го допускаме се, ние знаем, че извършването на различни действия, свързани с борбата с тероризма, трябва да става в законосъобразен порядък. Европейския съюз смята, че борбата с тероризма и опазването за, и зачитането на правата на човека не са в подчинено съотношение, взаимно се допълват. Използването на дрони поставя много въпроси, особено както днес стана ясно, когато се използват за целенасочени убийства. Основното в случая е каква е приложимата нормативна уредба. Когато тя е международното право в областта на правата на човека, е необходимо да се прилагат правилата, изискащи изправенето на заподозрените лица пред съда. Европейският съюз не еднократно е заявявал своята позиция използването им в противоречие с този е, принцип е нарушение на международното право относно правата на човека. когато става въпрос за контекста на, на международното хуманитарно право, то се отнася до случаите с е, а, действия. А, използването трябва да става в контекста на спазването на, на принципите за които вече става въпрос и ние сме обезпокоени от използването на дроните в случаи, при които се получават жертви и на, на цивилното население. Разбира се, че ще има доста проблеми в квалифицирането на обстоятелствата, разликата между компетентна и некомпетентна употреба, определенето на самоотбраната а, какво става, когато а, по пораженията излизат извън а, границите на, на поставената за цел. Необходимо е получен анализ да се направи разчет на ситуацията в конкретните случаи на атака чрез а, дрони. Освен това, този проблем се разглежда вътрешно в външната служба и в съвета трябва да направим задълбочен анализ и за това особено силно приветстваме днешния дебат. Благодарим за презентациите. Ще се запознаем също с проучването, което представи доктор Мелцер. Също така ще се свържем с господин Емерсън и по-нататък да работим с него и много приветстваме днешното му участие в дебата. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на експертите, за да предложат отговори на въпросите. Благодаря ви много. Ще се постарая да обхвана няколко от въпросите, които бяха зададени. Искам да започна с първия, който вие формулирате Дали е необходимо да се предоговорят положенията на договорното право? Мисля, че това не е първото наложително нещо. Първо трябва да има прозрачност и, проз... и тя да се отнася и до прилаганите критерии при определенето на а, обхвата на бойното поле и лицата и а, другите о, обекти, срещу които може да се използва тази технология. Това са въпроси, които би трябвало да се изчистят и изяснят първо в държавите членки, след което вие да ги обсъждате в, на ниво европейски институции. Второ, има, трябва според мен да се разграничава много ясно как се ползва технологията. Тук говорим за правните норми по отношение на използването на сила, използването на други средства, като командоси, а, които а, се използват по вода, въздух и е, на земя. Това не е тематика свързана само с автоматизираните системи. Има редица принципи за разграничаването, съразмерността, необходимостта, принципите на правата на човека трябва да бъдат препотвърдени и евентуално изяснени предвид на а, днешната а, конфигурация на, в международен план. Първо, какво представлява въоръжен конфликт в днешния смисъл? Какво попада в полето на бойните действия към днешна дата? Да, не става въпрос само за безпилотните апарати. Нека да разгледаме е така, думата кибервойна, как може да се охарактеризира провеждането, осъществяването на конфликта в контекста на кибервойна. Очевидно е, че военните конфликти днес не са локални, те са глобални и а, дроните и кибервойната а, са иллюстрация само на един от тези аспекти. Искам да кажа, че основната концепция за въоръжен конфликт не се отнася до географско местоположение, а до взаимоотношение. Две или повече страни са в война и те водят тази война без значение къде се намират. И а, правилата, на а, войната трябва да се прилагат без значение къде се а, намират. Няма значение дали са на територи... собствена територия, на територията на а, страната враг или на трета страна. Това е концепция за взаимоотношение между връждуващи страни а не местоположение. Следователно е вярно, че САЩ казва, ето тук имаме враждебна сила и я преследваме където и да се намира. Но войн, в такъв смисъл правото за провеждане на осъществяване на война не забранява това. Мисля, че е една откровена прозрачна дискусия с Съединените щати и с други участници в дебата ще допренесе до изчистване на проблема за законността или незаконността. Защото очевидно там има а, проблеми, които се нуждаят от отговор. И друго, не бива да се пропуска нещо, което често обягва от, от вниманието. Прави сте, че а, оръжията с дистанционно управление по принцип не са незаконни. Проблемът е обаче, че става така, че стандартите в правото се нагаждат към постиженията на технологиите. Това се вижда а, като примери в някои аспекти на американската политика. А, Например, в ЦРУ се дължи, че от, твърди, че от 2010 няма косвени а, щети и вреди на цивилно население. Това зависи от дефиницията им. Те казват, че всяко лице от мъжки пълна възраст над 16 години а, е а, на практика а, част на такава враждебна военизирана група. А в този случай не може да се провери дали е било така, защото става въпрос за нападение от безпилотна машина, която а, е, няма там човешко присъствие да провери дали това лице, отговаряш на тези характеристики, наистина е било член на въоръжена група, а не цивилно лице. И понеже технологията не може да го провери, дали лицето е цивилно или не, а, и съответно да се а, премине към осъществяване на атака само при наличието на тази презумпция. Мисля, че това вър... е довод а, по отношение на моето твърдение, че нормите в а, право в аспект се нагаждат към технологията. Автоном автоматизацията не е толкова напред, колкото си мислите. Имаме автоматизация и на военни кораби, и на суша, когато автоматично може да се идентифицира а, ракета или снаряд, дали е враж, а, вражеска или не, и да бъде автоматично унищожена имат и възможност да се спре подаден сигнал за реакция, но самата реакция става толкова бързо, че не може да я догони сигнала за стоп. И използването на тези автоматични системи и системи за автоматично разпознаване започва да се се прилага и при а, безпилотните самолети. Та въпрос за, например, системата за защита на морското пространство. Цитирам е, министър на отбраната. Казва, няма достатъчно време, за да може един човек да реагира, за да спре а, унищожаването на приближаващ наряд и потенциалът а, от това да не се задейства тази система а, за автоматично раз, стра, а, разпознаване оправдава използването. Тоест, тук имаме едно общо твърдение. Е, оправдават се всякакви щети сред цивилното население толкова добри са ползите от военно отношение на използването на подобни системи, че се пренебрегват изцяло последствията в цивилен план. И понякога, според мен, е, или се минава границата, или поне се а, а, изкривяват интерпретациите на правните норми. Е, в някакъв момент все пак ще трябва да стигнем до консенсус. До къде имаме готовност да се стигне? А, как ще процедираме по отношение на ограничаването на такъв вид автоматизирани системи и може би е необходимо разпоредбите да се оточнят? Благодаря. Um, Благодаря. Четири неща искам да кажа. Първо, много малко се каза много малко това, което чухме, е нещо, с което не бих се съгласил. Въпросът, с който боравим, е много комплексен, много спорен, както от правна, така и от етическа гледна точка. Просто нямаме твърда почва, на която да стъпим. Всяко парче от мозайката е, може да се успори. Става въпрос за почти незабавно разпространение на технологията. Е, това е реална заплаха и всичките тези е, съображения сочат към спешна нужда от международен диалог и дебати. Както Нилс и аз смятам, че първата стъпка е държавите във вътрешен план да се заемат и след това публично с приложимите правни принципи. Смятам, както и останалите, че е изключително трудно по един удобен начин да се, е, да се е, включи, да се приеме е, ползването на безпилотни самолети във въоръжени атаки в страни, в които няма конфликт. Това е нещо, което не съществува в сегашните правни документи и тълкования. Това би предположило нов договор или нови тълкувания. Това не е нещо обаче, което а, може да се реши а, с лека ръка без а, активното участие на много държави. Съгласен съм с а, господин Танък, че а, и САЩ имат право във връзка с промяната на обстоятелствата и асиметричните бойни действия. Съгласен съм, че усилията, които се полагат в САЩ под ръководството на Харолд Кол и други, са много сериозни. Да не се приема подхода на Буш, да се, да се затварят очи, да се затварят очите за международното право и да се търсят вратички. Но, тези опити е, единствено се въртят в порочен кръг. Според мен, за сега не са успели е, да, е, да доведат тези усилия до логично и правно свързан анализ. Но а, това не може да го решим ние тук. Държавите всъщност създават международното право, така че те трябва да се съберат и да мислят това. Сега, а, това, за което не съм съгласен с господин Танък, е анализа на това какво всъщност е реалност. Да, той накрая каза, че проблемът е много сложен, не бива от самото начало да се опитваме да сме категорични, трябва да се запознаем с действителността, да разберем максимално добре положението. С това съм напълно съгласен. Но нека да погледнем Пакистан, пример, който, който се е, даде и много хора за, за, в тази връзка споменаха принципа на съгласието и, и Мери Оконал, както и други. Аз съм бил на официално посещение в Пакистан. Там а, съм се запознал с всички а, ръководни а, лица в а, а, правителството, министъра, външния министър, министъра на отбраната, както и племенни а, а, лидери, а, които дойдоха, които пътуваха големи разстояния, за да се срещат с мен. Също така съм се запознал и с жертви на а, безпилотни атаки. Определено има още много какво да се прави, макар и вече да се вършат неща. Сега две неща мога да кажа. Първо, правния въпрос за съгласието. Според мен е безспорно, че по международното право Пакистан не е дал съгласие да се ползват безпилотни самолети на територията на страната. И президент а, а, значи не е имало дори и а, а, нито от страна на а, Мишаров, нито от страна на следващите лидери е, е давано дори негласно съгласие. А, а това не означава, че, е, е, разбира се, отричам това, че а, военните и военизираните а, е, групи в Пакистан а, не действат като а, военните сили на една демократична страна. Само, че ние като един съюз, който подкрепя демокрацията, не можем не можем да пренебрегнем демократично избрано правителство на 12 април миналата година да приеме ре... резолюция от двете камери на пак... пакистанския парламент, в това число всеки депутат и министър, с което категорично се а, а, отказва, от, оттегля всякакво съгласие давано преди това. В устна или писмена форма. Та, след като Пакистан не се съгласява а, с ползването на сила от страна на САЩ на територията му, чрез безпилотни самолети, и от 12 април 2012 година, всяко а, съгласие което се дава в писмен вид, е, трябваше е, да се проследи от Комисията по отбрана и сигурност и да се е, и да се утвърди от парламента. Непосредствено след това нанася атака, безпилотна атака САЩ. Сега, какво е политическото послание за хората от Пакистан? Каква е, е, какви са ценностите на представителната демокрация? Какви са принципите, които ние всички отстояваме? Ако толкова лесно се потъпква а, позицията на а, демократично избраните пред, а, представители на тая нация, на този народ. И второ, Ако, ако ООН се признава а, като а, върховен орган, който да вземе решение в международен план, но въпреки това Въпреки това, обаче, продължава, продължава действията, продължава да се извършват разузнавателни действия. А в една такава по-различна ситуация никой няма да каже, че това вече е, е негласно съгласие. Много е важна тази а, разлика, защото в Пакистан категорично може да се каже, че съгласие на лице няма. Що се отнася до Идеята, че могат да се здобият с ядрено оръжие военизираните групировки в Пакистан. Сега, моите уважения, но, никога не е имало и никаква вероятност и най-малка вероятност това да се случи. Това не е нищо повече от една крайна хипотеза. Просто няма разумна вероятност, по която в Пакистан и талибаните да се здобият с а, а такова оръжие. Да, те се занимават с криминална дейност и това трябва да се отчете, трябва да се признае. Винаги ООН е казвало, че това са престъпления. Може да са дори престъпления срещу човечеството и те трябва да се преследват. Но един от сложните проблеми, който проистича от анализа на САЩ, е, че те не третират терористите като престъпници. Напротив, дава им се статут на, на легитимни противници в военен конфликт. А трудността в това проблема, в това е, че хуманитарното право всъщност е, е, е, е реципро... се прилага реципрочно, се справя двустранно. Така че ако САЩ има право да напада на Алкайда, където и да се намира Алкайда, тогава, за съжаление, същото въжи в обратен ред и за Алкайда. Не е нарушение на хуманитарното право Алкайда да убива американски военен, където и да го намери. Не само, че това е един ужасяващ прецедент в международното право, но това е много сериозен проблем и за сигурността. По-специално, има сериозен, сериозно, сериозен риск от това действия да се приемат на базата на непотвърдена легитимност. Сега, по отношение на самоотбраната като оправдание. 51 член от хартата дава възможност на държава да използва сила при самоотбрана, в това число и, и, и предварително в някои обстоятелства. Но най-широко разпространеното виждане в международната общност е, че използването на самоотбрана срещу недържавни участници трябва да се избягва. Съвета за сигурност извърши всъщност операции срещу Ал-Кайда в миналото, като се позова на, на мерки, които включват санкции, в това число, ако е необходимо, и военни действия. но тук възниква въпроса, защо не се отнесат към съвета за сигурност? отговорът е, защото съвета няма да авторизира ползването на безпилотни самолети в страна, която не се е съгласила. Но по-специално 51 член от хартата изисква всички държави, които използват сила за самоотбрана, да излязат с доклад до съвета за сигурност за употребата и необходимостта от тази употреба на сила. САЩ е, така и не изпълни това си задължение по отношение на е, е, безпилотните самолети. Сега, основният въпрос, критичният въпрос не е просто ползването на безпилотни самолети. Сведенията, свидетелствата показват, че в много случаи безпилотни самолети, носещи ракети Hellfire, които са изключително прецизни технологично, но всяко поколение ракети Hellfire става все по-точно, все по-прецизно. Става въпрос обаче за начина по който се разписват и се изпълняват стратегиите. Има хора, които казват и имат известно право, че безпилотният самолет е много по-вероятно да се прицели точно, отколкото F-16 защото пилота на F-16 е, разполага с части от секундата да вземе критични решения, като прелита с огромна скорост над целта, над мишената. Така че вероятността да се по погрешка да се оцели дете, младеж, е по-голяма. Докато пък пилотът на безпилотния самолет, който го управлява дистанционно, седи на много отдалечено място и може много по-спокойно да прецени ситуацията. Та, за това а, има по-малко цивилни жертви. Същото въжи и за тежки а, боеприпаси, като ракети с голям обсек на действие. Но не това е проблема. Проблема, с който се занимаваме е как се прави разликата, как се прави разликата между гражданско и воинстващо население. В контекста на борбата с тероризма, това зависи от вземането на решение, от човешкото вземе на решение. Както чухте, и, и, и разузнавателната информация – Както чухте, много малка част от тези, които всъщност са убити при нападенията, при целевите нападения, са били важни фигури в Алкайда. Има лица, които са били убивани пет пъти. Разбирате какво значи това? Друго нещо искам да кажа. Знаете решението на Европейския е, съюз и решението на Европейския съд по делото Карди във връзка с Алкайда. Европейските санкции всъщност е, повтарят е, санкциите на ООН. Съветът за сигурност на ООН определя омбудсман, към който могат да се обръщат хората, за да се, за да се отстраняват от списъка, изготвен за тая цел. Първите три, от първите 30 молби, 95% стигнаха до махане от списъка. Тоест, имаме е, много високо ниво на отстраняване от списъка. Някои казват, че това е много добро доказателство за подобрение в процеса, но също така, също така показва колко колко несигурен е, е този е, списък. Той се основава на същата разузнавателна информация, каквато се ползва за целевите убийства. Защо е важно това? Защото това е процеса, на базата на който ние правим разлика между цивилно население и воинстващо население, дори ако приемете това, което твърди е, САЩ, че е, е, е в страна по въоръжен конфликт. Сега, а, нападенията по сигнатура, те изобщо дори не, си и, не са и целеви а, нападения и у, убийства. Става въпрос за, за групи, които са практически неразличими от талибаните, които винаги ходят въоръжени – и аз съм се виждал с, такива представители и в Исламабад ми каза, ето виж, ако ме видиш тук на снимка, ще решиш, че аз съм, че аз съм а, бунтовник или част от воинстващото население. Аз носи оръжие, за да водя децата си на училище, примерно. На 17 март две племенни групировки се събират на едно място, за да обсъждат варианти за изгонване на талибаните от собствената им територия. Преди една година става това. Сядат в два кръга и се опитват да създадат стратегия за това как да изгонят талибаните от териториите е, си. Те са били мишена на целево нападение, 42-ма са убити, но това не, е, това не е всичко. Има много други а, е, а, е, цивилни жертви не се опитвам да подчертая колко е сърце раздирателно да умират деца. Да, ужасно е, ужасно е. Но, но, но, но от гледна точка на политиката, положение като това показва, че има спешна нужда да се съгласуват правила за участие, така че да се сведе до минимум а, риска от риска а, е, за граждански жертви. И това трябва да стане много бързо. Преговорите трябва да се водят добросъвестно и, и да се стигне до решение в международното право. Благодаря. А, ще ви дам и на вас думата, но ви моля накратко, защото ни свършва време. а имаме строги правила по отношение на ползването на залив. Ще се постара да не се разпростирам съвсем накратко по потенциалната гражданска употреба, която може да води до проблеми. Ще се спра до специфично европейски въпрос, а именно за сигурността на полетите, тъй като имаме голяма степен на пренаселеност на въздушното пространство. Тоест дори използването на дроните в този контекст трябва да реши въпроса за осигуряване на безопасност на въздухоплаването. Освен това, има въпроси, които се отнасят до непрекосновеността на личното пространство и те не могат да се пренебрегват. Използването на дрони е удобно за разузнавателни цели и ако се разшири тази употреба, може да затрудни защитата на личния живот. Освен това, пак трябва да се разделя тук въпроса между това какви данни се събират и чрез каква система се събират. Има индикации, че Хизбола вече ползва дрони. Тоест, госпожа Гомес, вашето изказване не е съвсем изцяло хипотетично не всяко а, летящо устройство с дистанционен контрол е дрон. Има от информационно-технологична гледна точка големи разлики. Софтуера, който позволява да вдигнете във въздуха един, едно, примерно, нещо, което прилича на детски детско хеликоптерче и а, тези безпилотни апарати а, от гледна точка на Европа а, би било неразумно да се а, е, забрани изобщо използването им за военни цели. А, просто трябва да се а, работи за а, разграничаването на а, въпроса, що се отнася до режима за а, внос и така нататък. Е, за военната употреба казах, че има доста случаи, в която тя е, е логично уместна. Е, бих искал, за разлика от някои от изказалите се колеги, тези летателни апарати да се използват само в крайно изключителни случаи. В Съединените щати това бяха случаи, когато президента решаваше, че има такива, такова изключение. А сега странното е, че а, президентът подписва едни а, дълги списъци от лица, срещу които може да се ползват. Искам да кажа, че а, класическите системи, както и новите, могат да се използват съвсем легитимно, стига а, да се спазят а, правилата. Е, стои въпроса и за използването им а, в случая, когато бе ликвидиран а, а, Бен Ладен. За Пакистан също за това дали е законно или незаконно навлизането чрез дрони в въздушното пространство на Пакистан. Това са изключително крайни изк случаи на големи изключения. т.е. трябва да се зачитат основни принципи, а, които а, проистичат от а, военното право а, и въпросът а, за човека, който е част от цялата технология, е а, ключов, особено когато става въпрос за а, а, ликвидиране на човешки цели. За Следващия въпрос. Трябва да кажа, че в момента държавите членки и някои от тях вече са в процес на осъществяване на възлагане на обществени поръчки за дрон. А, тези безпилотни системи вече се закупуват, някои са купени, т.е. те е, ще е, влязат е, на въоръжение. Важното е да при употребата да се използват всички правни принципи трябва да осъществяваме контакти с Съединените щати. А, например, а, в контекста на конвенцията а, е, за а, конвенциалните а, оръжия, ние сега обаче не обсъждаме конвенциалните оръжия. Това е съвсем друг дебат а, като част от нашата обща военна политика. Благодаря, казва председателката. Съвсем накратко, ако сте приключили с изказването си, защото много закъсняваме. Благодаря ви за участието. То беше първи дебат по темата, но смятам бе много плодотворен. Няма да повтарям тезите, които вече прозвучаха. Ще насоча вниманието на две неща. Проблемата с безпилотните летателни апарати е надграничен. Той не се спира пред границите, нито при преминаването по отношение на контрол. Проблемите, които ни а, а, демонстрирахте, както по отношение на тези апарати, така и на кибервойната, поставят важния въпрос как да се координират този род технология и така че тя да се използва за благото на хората, а не само а, застрашавайки а, хората и техните права. Как да се използвате в а, контекста на асиметричната война? Днешният дебат ясно показва това. Не става въпрос а, кореня... а, не става въпрос за проблем коренящ се в технологията, а за човешки въпрос, как я използваме. Ние трябва да бъдем по-справедливи, по-прозрачни, да държим по-тясно под отчет тези въпроси асиметричните заплахи, глобалните заплахи налагат от нас да се организираме и да намерим отговор на тези актуални въпроси, защото ако се забавим, ще се явяват и други технологии, ще трябва да а, започне още един и още един дебат, всеки от които трябваше десетилетия. А, благодаря ви много. Трябва да продължаваме именно по този начин. Това е реалния подход. А, правата на човека и отбраната заедно, като под комисии. А, благодаря ви. И аз също от, а, искам да закрия а, заседанието на на подкомисията по правата на човека. Ще ви моля да освободите залата, тъй като преминаваме към следващата точка заседание на бюрото в разширен състав.